Colleagues, shall we get started? Колеги, да започваме. Мога ли да привлека вниманието ви? Okay, let's start, let me start with two announcements. First, a new... Две съобщения. Нов бюлетин току-що бе издаден номер 14 благодарение на секретарията, който организира тази информация. Второ съобщение. На дневния ни ред след обяд имаме Точка 21, 2. След което 25-та точка. Девета, която бе отложена от вчера. И едва тогава 23. Значи точка 25 за след обяд около 4. И сега да преминем към гласуване. Започваме с 14А. За гласуване по изменението на регламент на съвета 1215 от 2009 относно извънредните търговски мерки за страни и територии, участващи или свързани с процеса на стабилизиране и асоциация към Европейския съюз. Um, as you know, this was a, um, a very unfortunate file because it was uh, uh, somehow frozen by the Council. Uh, which was unable to uh, decide themselves. Трябва да се проведат преговори, бяха проведени преговори под натиска на унгарското председателство и стигнахме един компромис с полското председателство. И аз ви препоръчвам да приемете компромиса, компромисното споразумение с съвета. Да гласуваме изменение 23. Дали едно захарче може? Those against, abstentions adopted. Окончателно гласуване. Електронно гласуване. Отварям гласуването така както е изменено предложението на комисията. Отварям гласуването. Край на гласуването. Приема се с 25 за, едно въздър... един въздържал се. По резолюцията, край на гласуването. Същият резултат. Приема се с 25 има за, едно, един въздържал се. Предложение, а, поздравление на екипа. И между другото на председателствата на унгарското и полското. Мин... Точка 14 също се отлага за август. Точка 15. Международно споразумение за тропическия дървен материал. Тропическата дървесина. Имаме едно изменение. Да гласуваме това изменение. Който е за? против, въздържали се, приема се. Последно гласу, окончателно гласуване по проекто препоръките. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 25 има за, един въздържал се. Поздравления! Точка 16. Споразумение между Европейския съюз и Норвегия, отнасящи се до допълнителни търговски преференции за земеделски продукти. Докладчик Хелмут Шолц. Окончателно гласуване няма изменение. Гласувайте, моля. И край на гласуването. Приема се с 24 за един въздържал се. Поздравления! Точка 17. Да започнем с измененията. компромисно изменение. Едно. Който е за, моля да гласува. Против. Въздържали се. Приема се. Да проверим. Да проверим гласуването. Компромисно изменение Гласувайте. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромисно изменение 2. Който е за? Против? Въздържали се? Да го проверим. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Пето. Който е за, против, въздържали се, отхвърля се. Шесто, за, против, въздържали се, отхвърля се. Седмо, за,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 Компромисно изменение номер 3. Информират ме, че това компромисно изменение не е било внесено на време и затова мога да го приема като устно изменение. Аз го предложих като устно изменение. Има ли някои възражения? Няма. <clears throat> да гласуваме. Those in favor. Който е за, против, въздържали се, приема се. Устно изменение едно пада. 14 и 33. Който е за? Който е против? Въздържали се? Приема се. 15 за? Против? Въздържали се? Приема се. 16. Да проверим 15 ли пита председателя. Моля, гласувайте за 15 електронно. Да го проверим. Край на гласуването. Пада. 16 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 4, който е за, против, въздържали се, отхвърля се. Четвърти да проверим. Гласувайте. Край на гласуването. Прието. Двайсто. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 21 за. Против. Въздържали се. Да го проверим. 21 изменение. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Отхвърля се. 22. За. Против. Въздържали се. Приема се. 23. За. Против. Въздържали се. Приема се. Да го проверим. 23. Край на гласуването. Отхвърля се. 38. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 24. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромисно изменение 5, който е за, против, въздържали се, приема се. 25 за, против, въздържали се, приема се. 28 и 29, който е за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 6, който е за, против, въздържали се, приема се. 32, който е за, против, въздържали се, отхвърля се. 34-то за, против, въздържали се, приема се. 35-то за, против, въздържали се, приема се. Да го проверим. 35-то. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 36-то за, против, въздържали се. Извинява се председателя. 36-то компромисно изменение. От Джордж Куташ. Имате думата исках да помоля колегите да го приемат, защото е по-добра формулировка от моето 40-то и 36-то на господин Шолц, така че новото компромисно споразумение ще изглежда както ще чуете. And to ensure that decent working condition and decent wages for all workers, the EU has a strong interest in strengthening the ILO and in countering its participation to the work of the WTO and the monitoring of sustainability chapter linked to the GSP. Thank you. To the vote of this amendment. Благодаря. Това устно изменение ще замести 36 и 4. Нямате възражение, нали? Моля, който е за, против, въздържали се, приема се. 37. Който е за, против, въздържали се, приема се. 39. За, против, въздържали се, приема се. 40 и първо, за, против, приема се. И вече окончателно електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 17 гласа за, 5 против и 5 въздържали се. Поздравления!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 Okay. Item 18. 18 точка. Стратегия на Европейския съюз за Централна Азия. Разглеждане на проект установище. Проведохме вече първото обсъждане на последното си заседание. Разполагате с проект установището. Никола Риналди е докладчик е, от, от групата АЛДЕ. Давам думата на господин Риналди. Благодаря, господин председателю. Аз нямам какво да добавя към дискусиите, провели се преди три седмици по повод на първата размяна на мнения по Централна Азия. Това проект установище отразява точно дискусията от миналия път. Припомням някои от елементите. Нашия търговски обмен с Централна Азия е доста ограничен. Става въпрос за 0,7% от търговския обмен за Европа и 80% от този 0,7% засяга една единствена страна Казахстан – Положението е доста разнообразно за тези държави. Има само една държава, Киргистан, която предприема всички необходими реформи, за да влезе в е, СТО. Разбира се, това е свързано и с е, Митническия съюз е, на Русия. Останалите държави обаче са доста далеч от членството в СТО. Не трябва да се забравя значението обаче на този регион, който е буфер между Европа и Китай, Европа и Русия, с доста европейски измерения в някои от тези страни, които се чувстват по-европейски, отколкото азиатски. Те Казахстан, например, има привилегирован статут в съвета на Европа, членове са на ОИСР. Има и други държави, освен тези в Централна Азия, които участват в европейските спортни събития, например. Това е знак за отношения на съседство, които са доста по-задълбочени, отколкото си представяме на пръв поглед. Затова моля комисията да възприеме всички тревоги, които са изразени в ОИСР чрез едно изследване през 2011 година – за централно-азиатските държави. Там са споменати някои от проблемите, за които и аз говоря в моето проекто становище. В търговския ни обмен с Централна Азия има известен дисбаланс във връзка с енергийните продукти. Трябва да се засилят отношенията с този регион и особено в областта на образованието, защото всъщност образованието не следва економическия растеж в тези държави. Освен това, съществува въпроса за реформата на селското стопанство и съответните инвестиционни проекти, които не са достатъчни. Затова ни се иска при преразглеждането на Европейската стратегия да се включат някои от тези моменти. Затова и приканваме и Комисията по външни работи да включат нашите предложения. Да започне една политика за подкрепа на малките и средни предприятия от Азия, благодарение на обмен с съответните малки и средни предприятия. Съответно, трябва да се предвидят и възможности за инвестиции от страна на Европейската инвестиционна банка. За сега тази банка не може да действа там, а би трябвало да може и съответно трябва да разгледаме и възможностите за облегчаване на придобиване на визи за тези предприемачи от Азия, които искат да дойдат в Европа. Трябва да подкрепим също така тези държави, когато провеждат реформите си с цел е, членство в е, СТО, това разбира се засяга борбата с е, корупцията, независимостта на съдебната система. Трябва да се насърчат този вид реформи и трябва да засилим диалога с Азия, като включваме все по-често проблема с редкоземните елементи, защото това е територия богата на такива материали. А там се намества в момента китайски монопол. И ми се струва, че трябва да благоприятстваме някои мерки, които в момента са доста слаби в нашата стратегия, а именно преки контакти с търговските камери, възможности за пряк обмен между самите предприемачи, това, което се нарича на английски people to people. И освен това, искаме да се а, обмислят нещата във връзка с две държави, които не са част от тази стратегия. Става въпрос за Монголия и за Афганистан, където социалната и историческа ситуация е доста а, специфична, включително и геополитически. И мисля, че за тези две държави трябва да се предвидят някои елементи които да се включат в тази стратегия. Благодаря. Сега дебата е открит. Кой иска думата? Господин Мърфи от групата ГОЕ от Обединената левица иска думата. Благодаря много на господин Риналди. Мисля, че обсъждането вчера за Израел и Палестина ясно иллюстрира доколко всички тези въпроси са политически и че се налага да ги разглеждаме като такива. Става дума за геополитически съображения тук във връзка с отношенията ни с Централна Азия. Става дума за залежите на нефт и достъпа до енергийни ресурси, нещо, което е много важно за европейския бизнес. Ясно е, че в желанието си да получим достъп до тези ресурси, някои от ангажиментите, поне според мен, по отношение на правата на човека от резолюцията от 2007 година, цитирам, Европейския съюз настоява да се постигне по-висока стабилност и да се увеличи демократичното и гражданско развитие в Централна Азия и е, се призовава да включва въпросите за правата на човека във всички свои е, споразумения с страните от Централна Азия. Ако тази резолюция се разгледа внимателно, става ясно, че тези ангажименти не се изпълняват. Много често става дума за страни, е, които са брутални диктатури, страни, в които правата на човека се нарушават съвсем редовно. Това въжи и за Казахстан. Десетки хиляди работници в областта на нефтодобива в западната част на Казахстан стъчкуваха наскоро. Стачката продължава. Те се опитват да постигнат по-добри условия на труд, а полицията в а, миналата седмица а, брутално нападна стъчкуващите и в YouTube можете да видите записи, които показват бруталното поведение на полицията. Така че е пределно ясно, че има огромна разлика между това, което правителството на Казахстан твърди за правата на човека в страната и това, което се случва в действително, действителност. Е, в едно писмо бе ясно, което излезе наскоро, става ясно, че правителството се срещнало с външните инвеститори, с чуждестранните инвеститори, за да обсъди въпроса на, застъчкуващите стъчкуващите и вместо да се направи нещо, за да се подобри положението на тези хора, се е, е стигнало до решение по-скоро онези, които а, вдигат много шум, по някакъв начин да бъдат изключени от а, картината. Така че разликата между действителността и твърденията за правата на човека е огромна през юли на едно събитие, свързано с рождения ден на президента Назарбаев. А, също са обсъждани тези въпроси. Нека да не забравяме. Трябва да се развият независими синдикати в Казахстан и в Централна Азия. Това е. Иначе за становището се радвам, че се набляга на образованието във втора точка. смятам, че е добре да се подчертае, че то трябва да е безплатно или а, а, достъпно и че трябва да е държавно образование, а, обществено достъпно за всички. И що се отнася до СЕТАО, да, това е добра крачка напред за тези страни. Също времено, във всяко споразумение с търговията с страните от Централна Азия трябва твърдо да бъдат поети ангажименти за правата на човека, трудовите права, да се ратифицират конвенциите на МОД, за да може защитата на правата на човека да не е само на думи. Благодаря. Докладчиците в Сянка са Кристиано Маскардини от НП, Дейвид Мартин от социалистите. Кристиано Маскардини иска думата. Благодаря, господин председател. Аз искам да благодаря на Николо Риналди, който извърши задълбочена работа за много кратко време. И наистина работата беше много пълна. За нас, европейците, тези държави са важни по две причини. Имаме две цели – Искаме да позволим демократичен растеж в тези държави и искаме да гарантираме на Европа пазари, които да са сигурни. Това не е случая в Китай в момента, защото в Китай наистина правата на човека се пренебрегват. Но това явно не безпокои много голям брой от нашите колеги. Ние бих трябвало да си зададем въпроса за това какво представлява международната търговия. Това е и политическо средство за влияние в държавите, с които сключваме споразумение, защото носи подобрение на условията за живот Всъщност това, че има стачки е нещо положително, защото пък има други държави, в които няма право на стачка. Във всички случаи това е целта ни да се подобрат условията там, защото това ще е, задоволи и Европа. Благодаря. I have the question. Благодаря, господин председател. Има един въпрос към комисията за, това, за тази тема. Казахстан участва в митнически съюз с Русия. Русия кандидатства за членство в СТО. Очаква се Русия да приключи с кандидатстването до края на тази година, така че до... в началото на следващата година да стане член на СТО. Моят въпрос е какви ще са последиците за Казахстан, а и за Русия по отношение на Казахстан тъй като Казахстан не е член на СТО? И какви ще са последиците за отношенията между Европейския съюз и Казахстан? И за отношенията между Европейския съюз и Русия, тъй като Казахстан е член на Митническия съюз с Русия. Е доста сложен е този въпрос. Хелмут Шолц. Да, искам да се върна на два момента. Мисля, че докладчика представя изключително интересен доклад. При все това трябва още повече да се подчертая последователността на нашата политика. Последователност, която разработваме именно в нашата работа и тя трябва да се приложи и спрямо държавите от Централна Азия. Това е свързано с точка 5 за обществения ред. Това е свързано също така и с доклада Сайфи. Става въпрос за нормите за труд. Много е важно да обмислим какви ще бъдат последствията от експлуатирането на редкоземните елементи в този регион, защото проучваме положението в други държави и последиците от тази е, експлуатация е, са и върху околната среда. Мисля, че в Китай в момента дебата е, се засилва и трябва именно да се впише този момент в отношенията между Европа и тези държави и във всички случаи да се въведе критерия за устойчивост. Освен това, искам да се върна и на по-широкия контекст във връзка с Монголия и Афганистан – Изглежда, че действително съществува там голям ресурс и трябва да се засили нашето сътрудничество с тези държави. Това може да се добави в документа. Благодаря. Време е да изслушаме и комисията, още повече, че е зададен директно въпрос към нея. Кой ще се изкаже от името на комисията? Обичайно имам име, но сега не ми е дадено. Нямаме представител на комисията. А, господин председател, отговорната служба на комисията не е представена тук, но ние сме си го отбелязахме този факт и ще получите отговор след заседанието. Според обичайното право на този парламент, представител на комисията трябва да бъде тук и нямам, това не е обяснено защо няма такъв рапортер Никола Риналди. докладчик Риналди. Господин председателю, благодаря на всички изказали се. Ще се опитам да отговоря на мястото на комисията на господин Залепски. Казахстан е по-близо до членството в СТО, отколкото Русия. Има митнически съюз, който наистина отива много по-далеч. Това е всъщност економически съюз с Русия. И от това, което аз разбирам, когато Русия влезе в СТО, Казахстан ще следва веднага. Всъщност Казахстан очаква членството на Русия. Проблемът обаче остава за другите държави в Централна Азия, които не са още членки и които няма скоро и да бъдат. Съгласен съм с казаното от господин Шолц. Има структурни ограничения. Действително в доклада можем да предвидим мерки за устройство устойчиво развитие на околната среда във връзка с експлуатацията на минните залежи и по-специфично за редкоземните елементи. Можем и да кажем нещо повече за Монголия. Цитират се Монголия и Афганистан в текста, но може да се каже нещо повече – Прави сте, като казвате, че всяка държава има собствена история в Азия. Говорим за Казахстан. И за кризата в трудовите отношения. Всъщност това е държава, която е доста по-напред, отколкото съседните и държави. Това може действително да се добави в текста. Сега, за Централна Азия, ако говорим, например, за Киргистан, можем да кажем нещо, което ще въжи и за Северна Африка, а след малко ще се занимаваме точно с този въпрос, с арабската пролет. Всички тези държави имат нужда от либерализация на економиката наистина едно освобождаване на економиката. В тези страни економиката се управлява от олигарси, малко на брой, а държат в ръцете си всички възможности за сключване на търговски договори. А когато говорим за засилване на малки и средни предприятия, за образователни мерки, за възможности на пряк контакт people to people – това са възможности за сближаване на, на самите хора, на самото население и всичко това, разбира се, ще доближи държавите до членство с ЕТО. Всичко това ще доведе до възможност да се приключи с олигархията именно. И така самото общество да стане собственик на всички ресурси. Благодаря. Краен срок за изменения 15 юли 18 часа а гласуването ще се проведе на 22 септември. Това е становище за Комисията по външни работи. Член 9, точка 19 Търговия за промяна Търговска инвестиционна стратегия за Южното Средиземноморие след арабските пролетни революции. Нашата комисия реши да участва в ангажиментите на Европейския съюз с промените, които се случват в на южния бряг на Средиземно море ще трябва да се вслушаме в това, което говорят хората от, в Тунис, Египет и другите арабски държави. И това изслушване ще бъде една, един добър повод да изслушаме експерти от двете страни на Средиземно море. Забравих да ви кажа, казва, редак, казва председателя, кой е докладчика. Никола Риналди отново. Експертите, които е поканил, са Доктора Амани Асфор от Египет. Тя е председател на жени и бизнес майки и професионалистки. Ерик Берглов, главен економист в Лондон. Фернандо Пуерто, делегация в, е, Европейския съюз в Висшата камера в Мадрид. Господин Мосеф Шейх Руху от Тунис. А от наша страна, от европейските институции, ще имаме коментари от Игнасио Гарсия, от Генерална дирекция Търговия. Той е обичаен гост. Госпожа Мадлен Майоренко от външната служба за действие на, на Европейския съюз. Да започнем. Малко променяме реда. Започваме с доктор Верглов от Швеция. Имате и биографията му. Главен економист и специален съветник на президента на Европейската банка за реконструкция и развитие. Преди това е бил директор на Стокхолмски институт за економики в преход – и професор в Стокхолмският факултет по економика. Той също е основател и президент на Центъра за економическо и финансови изследвания в Москва и програмен директор на Центъра за, економичес... за изследвания в економическата политика в Лондон. Сега първо да изслушаме Никола Риналди като докладчик да въведе темата. Президенте, грация. Благодаря, господин председател. Закъсняваме малко, затова може би би било по-добре да дадем думата веднага на гостите. Мисля, че ще е по-добре да чуем онова, което те ще ни кажат. Но ако все пак трябва да обобщя дебата, който вече сме провеждали, Бих казал, че лично аз, но и други се съгласиха с мен, смятаме, че Европа за сега не е могла да отговори адекватно, поне от политическа гледна точка, на голямата промяна, която тече в различни арабски страни ще трябва да използваме всички средства, с които разполагаме, за да отговорим по този адекватен начин. Инструмента за помощ, инструмента за търговията. Говорихме за това миналата седмица в Страсбург на пленарно заседание в присъствие на госпожа Аштан. Трябва наистина да се осигури координацията и да сближим всички сили, за да можем наистина да отговорим адекватно от страна на Европа. Искам да припомня също така, че се случват много неща в международната търговия. Египетското правителство поиска 10 милиарда долара принос. Минус 35% намаление в туризма за една година. Това е огромна цифра. Европейската инвестиционна банка в момента планира инвестирането на допълнителни фондове в този регион. Разполагаме и с инструментите на политиката за съседство, които бяха усъвременени И тези средства се занимават и с търговските аспекти. Съюза Средиземноморието е в криза, но също трябва да бъде включен. Госпожа Аштон създаде специална работна група за това. Има някаква идея също за създаване на голям митнически съюз от Кайро е, до е, Южна Африка. Така че много неща се случват в международната търговия и Европа трябва да засили присъствието си. Но Нашия доклад за сега се основава на четири стълба. Техническата помощ, за да могат по-напредналите демократично страни могат още в самото начало да спазят нашите норми за сигурност и безопасност, нашите ветеринарни норми, нашите санитарни норми, именно с цел да се насърчи свободната търговия с Европа. Втория стълб – финансови инструменти, които да позволят на Европейската инвестиционна банка да изиграят по-силно ролята си и че създаване на една Европейска банка за възстановяване и развитие, така както съществува за източните страни или евентуално разширяване на правомощията на настоящата Европейска банка за възстановяване и развитие с съответния ясен мандат. Връзка с тази банка тя трябва да си постави ясни цели, във всеки случай по-ясни, във връзка с създаването на трудова заетост и подпомагане на малките и средни предприятия. И така преминавам и към следващия момент. Наистина малките и средни предприятия са в сърцевината на възможната ни помощ, защото много голям брой предприемачи до сега са били възпрепятствани именно заради олигархията, заради е, е, ловната тежест на известен контрол, който тежеше върху тези държави. Така че тези страни трябва да бъдат освободени от тази тежест и мисля, че всички мерки, които ще можем да предприемем за малките и средни предприятия, ще бъдат добре дошли. Например, създаването на смесени търговски палати. За сега съществува само евроизраелска такава смесена търговска камера. И по този начин ще можем да засилим обмена на информация, както и да осигурим известно обучение. Мисля, че могат да се създадат бази данни, да дадем техническа помощ, за да могат тези страни да спазват стандартите, защото именно това много често пречи на малките и средни предприятия от тези държави да изнасят към Европейския съюз, защото нашия пазар е силно регулиран. Мисля също така за създаване на една специфична категория, която много странно днес още не съществува. Става въпрос за това да се предоставят визи публичен режим на тези предприемачи от тези държави, които искат да дойдат в Европа, но просто нямат възможност да влязат на наша територия, защото не могат да получат визи. В Египет и в Марокко разполагаме с търговска секция, но в Йордания, например, няма такава. Тоест, ние самите нямаме структури. Имаме само един търговски съветник в Тунис. Така че тези структури също трябва да се засилят от наша страна. Нашите делегации трябва да бъдат а, а, с по-голяма численост наистина просто нашите делегации трябва да получат повече ресурс. Сега да слушаме нашият гост и нека ви кажа, че за онези оратори, които а, говорят арабски, сме организирали превод от и на а, арабски. Това е канал 5. И така, доктор Ерик Берглов, имате думата. 10 минути да речем. Тук къде сте, пита председателя. Добре дошли, заповядайте и ви благодаря. Имате думата. Благодаря много за това, че ме поканихте и, и за това, че малко е, Закъсняхте, което ми даде възможност да изслушам дискусията и за Централна Азия. Тя е в нашия традиционен мандат е, и ми беше интересно да чуя загриженостите, изразени във връзка с е, ангажиментите в този регион. Е, Европейската банка за реконструкция и развитие бе от нея бе поискано да бъде част от отклика на Европейския съюз към събитията в Северна Африка – и аз бях помолен да кажа нещо за този по-широк европейски подход и помощ и какво прави банката в региона. Преди да го сторя обаче, бих желал да се върна на опита, който имаме в текущите си регионални операции. В този контекст какви са полуките, които сме извлекли от европейската помощ на, към такъв род събития. Имаше искане от нас да стъпим в Средния изток, в, в Северна Африка, което за нас беше интересно. и разбира се, да огледаме критично и собствения си опит в оказване на помощ в други региони, включително в Съветския съюз. Има много причини а, да съм скромен на преценката, защото не винаги всичко се прави правилно. Не винаги успяваме. Има много причини да погледнеш с критично око към стареното, а още повече – тъй като въпреки всички връзки, които установих през, с Централна Европа, Съветския съюз, края на 80-те, началото на 90-те години, тук вече сме в една друга економическа среда, друга история, култура, економически структури, друга менталитет на хората – и може би техните стремежи не са непосредствено европейски, такива, както бяха някои, тези на някои от народите в Централна Азия в а, прехода им. Но има някои общи, важни общи елементи, които е добре да помним. А един от тях е, че когато се върнем към прехода в Централна и Източна Европа, я се случиха много неща, които не предвидихме. Не предвидихме, че ще падне Берлинската а, стена, че ще има една ресесия, която причини травма. Не предвидихме а, появата на корупцията – или появата, както често се обсъжда, на един бизнес елит или бизнес групи, които имат е, интерес от е, това да не насърчават реформи, така че много държави забуксуваха. И мисля, че е, държавите от арабската пролет, това са Египет, Тунис и до известна степен Марокко, но най-много ще се спра на Египет, тъй като там имах най-големи възможности да бъда. Има някои паралели а, от това, което представлява днес а, е, Египет а, с паралел с страни от, от Централна и Източна Европа. Една история на реформи, много други неща, които бяха направени в името на реформи, не бяха изцяло успешни. Например, приватизацията е нещо, което е жела, желано, но трябва да стане в контекста на върховенството на закона, на правила, на една финансова система, която да даде възможност на най-добрите, най-кадърните да са част от тази приватизация и да има, разбира се, и необходимата прозрачност или пък е, либерализацията. Може би това беше една от най-успешните страни на прехода, но пак трябва да вземем предвид дали всички тези обществени услуги са били по джаба на гражданите. Голяма част от ръста дойде именно от там и помогна на цяла Европа да стане конкурентно способна. Така че всички тези неща, като ги огледаме а, и видим една страна като Египет, имаше приватизация, либерализация в голям мащаб, значително отваряне на търговията, но много често нещата тръгнаха по неправилен път и реформата получи един лош имидж. Ще го чуете в по-нататъчните изказвания, сигурен съм. Мисля, че разликата между успеха и провала в Централна и Източна Европа е способността на Европа да откликне, да предложи достойна цел за реформата на очакванията на тези държави. Ако огледаме страните от арабската пролет, не всички желаят да ги нарекат така, но това е термина, който така е най-добър, използваме, особено за Египет. Економическите стимули са там, за интегриране с Европа. А, има и политически. Разбира се, цялата история на европейското вмешателство в, в, в делата на Африка. Неодавна отхвърлянето на предложението на Международния валутен фонд и Световната банка до известна степен отразява тази чувствителност, която има исторически корени. Така че, когато говорим какво можем да направим, трябва да се получим от нашият опит. И само когато Европа може да предложи нещо, което да се радва на доверие, само тогава ще има успеха няма като че ли а, такова едно желание да се предложи, да речем, членство или дори нещо близо до това. Това трябва да го знаем, да си даваме сметка за него, когато говорим за европейска а, помощ, но когато сравним с Полша, е, Чехия, Украина, съвсем по-висок. Големи са били възможностите Европа да направи нещо повече във формата на политическа помощ, економическа и политическа помощ. Така че тези полки трябва да са винаги с нас, да ги имаме предвид, когато говорим за и работим с тези нови държави. Какъв е международният отклик – г8 поиска от международните финансови институции да се ангажират под формата на, довилск, на довилското партньорство от началото на юни тази година, когато около 20 милиарда бяха обещани за следващите няколко години за изграждане на съответната макроекономическа рамка. Двустранна помощ за, също бе обещана за 20 милиарда. Това бе прието от страните от Г8. 8, не само от тях, но и от по-широк обхват Световната банка, Световната банка, Ислямската банка, Европейската банка за реконструкция и развитие. Тоест много е важно всяка институция, която работи, да се ангажира в тази помощ. И това вече става. Така че когато говорим какво казва декларацията на Г8, на страните от Г8, това е в духа на добросъседската политика, традиционната добросъседска политика, а, пропагандирана от комисаря Фулър, а също координационните политики в контекста на финансиране Лейди Аштън също е много-много активна в насърчавайки банката да се ангажира, банката за реконструкция и развитие. Да кажа няколко думи по въпроса за необходимостта от координиране между институциите, които ще работят там и а, банката за реконструкция и развитие, която ще бъде нова там и ще предложи нови форми на заеми. някои нови а, елементи от страна на комисията или от Световната банка а, в контекста на мерките. За какви са целите на нашата банка? Да се фокусираме най-вече на малките и средни фирми, да инвестираме директно в тях и не и косвено в финансовите институции в тези страни. Вече го казах, но бе доста в предишните дискусии относно трудността да има, да се създадат силни бизнес групи в контекста на една на липса на прозрачност, на една доста от слаба конкуренция и да се насърчат фирмите да излязат на светло и да станат част от е, една друга различна бизнес среда. Трябва да не забравяме, че в Египет, например, е, бизнес средата е много обезкуражителна. Всякакви мерки има, е, но ако погледнем как стоят въпросите с прозрачността, корупцията, нещата са трудни. Египет по това отношение. По измеренията в тази област е някъде на дъното на списъците в международен мащаб. За това директни инвестиции от финансовите институции, но и част от насърчаване на една по-широка реформа това е част от, е, и от еволюцията на самата наша банка, защото ние учиме от опита си и се възползваме от а, е, е, това, че провеждаме много проекти, създаваме много проекти в различни области и а, трябва да а, поддържаме една добра среда. Ние работим примерно в агро а, бизнеса Това, което се случи в началото на тази година, причината бе повишаването на цените на хранителните продукти. За това се получи срив и трябва да също да се работи за повишаване сигурността на хранителните доставки. Искаме да работим и в комуналните услуги по общини, особено водоснабдяването. Египет има голям Uh, finally we want to work in energy. В енергийната ефективност е, също ще работим. Една трета от нашите инвестиции в Централна и Източна Европа бяха именно в е, компонентите по енергийна ефективност. И нека обобща. Първо, че каквото и да правим сега в е, Северна Африка и Средния и Близкия изток – няма да урони нашите предишни ангажименти. И отивайки в този регламент, в регион, ние сме изправени срещу е, едно голямо предизвикателство между това, което можем да предложим в краткосрочен план и това, което държави, тези държави искат е, в смисъл достъп до пазари, до земеделски пазари – движение на хора, бизнес. Всичко това трябва да бъде насърчаване. Трябва да си даваме сметка за този пропаст между предлаганото и очакванията. И всичко това е изпешно, защото ние много скоро трябва да им предложим една перспектива – защото вече виждаме демонстрации а, по площадите и трябва да действаме бързо, защото ако случайно се затвори този прозор, ще остане затворен задълго. Благодаря. Сега док, доктор Амани Асфур от Египет, доктор по медицина, но също успеш, успеваема а, жена в бизнеса. Има внушителна биография, най-вече като редател на участието на жените на економическото поприще. Създала е Египетската асоциация на жените в бизнеса през 1995-та, клонът в Кайро на Организацията на жените за търговия и също и в Международната на международното поле, председател на Африканското сдружение на жените във властта и на Средиземноморския конгрес на жените в бизнеса и жените професионалистки. Благодаря ви, че сте сред нас, доктор Асфор. Давам ви думата. 10 минути, ако е възможно. Thank you, Chair. I am. There is. I understand that there is a PowerPoint presentation. Yes. Do you allow me to move from the chair? дами и господа, много се радвам, че съм сред вас и имам възможност да говоря за Египет и за Северна Африка. Моята задача е да ви предам гласа на хората от Северна Африка. Има много документи, стратегии, политиците говорят много, но аз искам да говоря за действителността и искам да говоря за това какво правим и защо сме там, където сме и какво трябва да се направи, е, за да се постигне економически растеж. Ако говорим в по-глобален план за целите за развитие на хилядолетието, първата от тях е да се преодолее крайната бедност и глада. И за това сме се събрали тук днес, за да обсъдим как да се преодолее бедността и да се създаде економически растеж на юг от Средиземно море, а като същевременно се подобри образованието, правата на жените и достъпа на хора до образование и до глобалното партньорство по един равноправен план. Това са египтинките на площад Тахрир. И вчера бяха там. всички чакат да видят докъде ще доведе революцията. И получавам много писма в последно време. Хората ме питат, добре, тази революция ще ни даде ли някакъв хляб? И това е първият въпрос. Как да нахраним хората? Защото в Северна Африка в целия свят мира и стабилността зависи от развитието, економическото развитие, от социалната справедливост, върховенството на закона и демокрацията. Това са основните въпроси, които повдигнах и в евромедитерианското, евросредиземноморското партньорство за съвместен економически растеж. Именно за това се бори революцията – Именно за това се борят младите в Египет. И най-вече Ал-Шабаб. Защо Ал-Шабаб или млад... младежите в Египет се разглеждат като някаква заплаха? Ами защото те нямат работа, нямат пари, нямат глас, завършили са университет, но не могат да си намерят работа нямат каквато и да било надежда да намерят работа, където и да била. Така че това всъщност не е гладната революция. Ние очаквахме всъщност революция на гладните. И все още това не е изключено. И така как можем да изградим мост над Средиземно море между Африка и Европа? Ако не се постигне стабилност и растеж на Северната в Северна Африка, тогава ще има непрекъснат притък на иммигранти и нестабилност от Африка към Европа. Извлекли сме си полуките от политическата мобилизация за демокрация в Египет. Първият урок какво е демокрацията? Как е свързана тя с търговията? Какво представлява действителната демокрация? Представлява ли тя действително свобода на словото? Както мислите тук, не, всъщност не е така. По-скоро това да може всички да бъдат чути. По отношение на референдума имаше две групи. Едни бяха за, други против. Това беше един исторически момент за всички нас. Всички отидоха да гласуват. А по-рано никой не гласуваше за нищо, защото никой не смяташе, че това ще промени каквото и да било. Този път обаче си, е, си повярвахме, е, всеки искаше гласът му да бъде чут. Всички гласуваха. Едните за, другите против едните, е, които искаха, е, които гласуваха за, е, се надяваха, че именно Конституцията, която е стълбът, стълбът на промените и реформите в Египет, може да доведе до економическо развитие и до хляб на масата. Нямаше каквито да било познания, хората не бяха добре информирани, имаше само една организирана партия и е, Съвсем логично, за да се съберат гласове, се използваше религията и лобирането. Така че, всъщност, а, е, реалната демокрация не е свободата на избор. Не. А, реалната демокрация е способността да избираш, без е, да, да се оставиш да ти повлияят а, е, чужди интереси. Реалната демокрация не кара хората да гласуват само за да получат хляб, а защото искат да изберат дадено лице за даден пост и защото искат да му доверят управлението. Затова е много важно да има информационни кампании, да работят медиите, да има програми насочени към младите и специални усилия за преодоляване на бедността и постигане на финансова независимост. Само така се постига економически растеж. Вторият въпрос е социалната справедливост. Економическото развитие трябва да носи ползи за всички, за цялото население и да се отразява във всички отрасли на обществото. Тоест е необходимо да се проведат економически реформи, които да вземат предвид всички в обществото, и младите, и жените, и малките и средни предприятия, които всъщност допринасят а, за повече 95% от заедостта в Египет. Как можем да постигнем стабилност по бреговете на Средиземно море? Трябва да се насръчат младите жените, а, за да могат да създават собствени фирми, а не да остават в сивия сектор. Как можем да изградим капацитет за постигане на економически растеж? Много е важно жените и младежите да участват в вземането на решения, защото иначе те няма да бъдат част от положителното развитие на страната, ще бъдат използвани и с тях ще бъде злоупотребяван. И що се отнася до овластяването, като нека да говорим за властта, за силата. Какво представлява тя? Представлява капацитет да се действа, капацитет да се прилага, капацитет да се променя действителността на място и да се постигне економически растеж. И е, това е, е властта. Тя трябва да може да приложи стратегиите, които ще дойдат от Европейския съюз. Е, и тук трябва да говорим за трите букви П, поне на английски. Първо, личността на английски personality или предприемачът. В този случай е, става дума за всеки един човек като личност, който може да бъде участник, а не като хора не хората като част от масата. Всеки лично да участва в трансформацията. Второто П – политика и процедури. Законодателство, което да създаде възможност за реформи, приватизация и прочие. Само, че приватизацията всъщо, всъщност не, не, не засяга голяма част от хората. Тя е добра само в някои отношения за някои хора. Третото П – продукт. Продуктово развитие и осигуряване на добавена стойност. Много важно е продуктите да бъдат по европейските стандарти, да запознават добре европейските изисквания, за да може продуктите да се изнасят в Европа. И така, тук предлагам един холистичен подход, в който да се говори за образование, изграждане на капацитета, обучение, достъп до ресурси, технически капацитет и проектно развитие. За тази цел партньорите са правителството, гражданското общество, медиите и международните партньори. Нека тук да спомена с вас един от нашите проекти, който се занимава с човешките ресурси и по-специално се съсредоточава върху жените и младежите. Също така са важни инвестициите в частния отрасъл и малките и средни предприятия и в научно-развойната дейност. Всичко това препоръчваме ние за Европейския съюз, а именно да съсредоточи работата си в центрове за бизнес развитие, където да се създадат бизнес инкубатори, да има е, центрове по информационни и комуникационни технологии и други услуги. Това са нашите проекти. Нашият проект се нарича Hatshepsut Business Development Center това е бизнес инкубатор, който има за цел да създаде по-добри условия за економическо участие на жените и младежите. Има три компонента. Център за обучение, бизнес инкубатор, където млади жени могат да започнат собствен бизнес и център за стратегическа реориентация. Какво означава това? Ами просто хората да са добре информирани за това какво се изисква на европейските пазари и как могат да изнасят. И е, имаме конкретни препоръки за това как да се работи с малките и средни предприятия. Ето как работим с младите жени в нашия център. Насърчаваме ги да се научат да изработват бизнес планове, и да и насърчаваме младите жени да създадат собствени фирми. Насърчаваме ги и да работят в университета. Това са младежите. Те трябва да работят на място. Може ли да ми дадете още малко време, господин председател? крайна сметка аз съм единствения представа от единствената жена от Египет тук, така че дайте ми още няколко минути. Това е нашият проект, който свързва една простна технология. Какво е това? Това са сушени домати. Показвам ви какво се случва на място. Това е един економически проект в Южен Египет. Това са сушените домати, които се изнасят тук за Европа. Ние сме с костопанския бизнес. Трябват ни повече проекти като този, за да можем да изнасяме в Европа. Това са жените в Египет. Ето какво правим, за да постигнем растеж на място. Това е нашата препоръка към вас. Надяваме се, че ще направите всичко възможно, за да подпомогнете развитието на малките и средни предприятия, тъй като в момента има е, липса на финанси и, доста, и няма достъп до кредити. Затова може би е добре да има специални схеми за финансиране и е, евентуално да се дават меки заеми през е, европейски банки и да се предоставят обучение. Същевременно трябва да се подпомогне на тези малки и средни предприятия да получат достъп до европейските пазари а, чрез насърчаване на тех, техния износ за Европа и също времено да се организира обучение за малките и средни предприятия. Трябва да говорим също и за промишлените стандарти. Друг важен въпрос е свързан с изпращането на делегации на байери, е, хора, които купуват за фирмите в Европа, в Египет. Какво а, е, друго се случва в Египет? Първата жертва беше туризма. С 60% спаднаха туристите в Египет, така че трябва да направим всичко възможно да а, е, промотираме а, и рекламираме туризма в Европа, за да се възстанови този отрасъл Що се отнася до техническите въпроси, трябват ни грантове за развитие, да се финансират конкретни проекти, да има износ към Европейския съюз, да се насърчат европейските инвеститори, да създават съвместни предприятия с египетски партньори. И друг важен въпрос са бизнес организациите. Те са посредниците между правителството и действително възползващите се от економическото подпомагане е, лица на място. Затова е много важно да се развият такива центрове за бизнес развитие. Какво още? Повече информация, техническа помощ. Това е едно проучване, което казва, че ни трябва повече работа в мрежи, да се модернизират да, летищата. Необходимо е да има бизнес, визи за бизнеса, за представители на бизнеса един, истинската демокрация може да се постигне само с економическо овластяване. Защо? Защото така се постига финансова независимост. Защо трябва финансова независимост? Защото така се постига е, способността човек действително да избира и действително да изрази своето лично становище. Благодаря ви много. Thank you for this impressive uh, presentation. Bill. Bill. Благодаря много. Благодаря за тази презентация, която се основаваше на личния ви опит. Нека да преминем сега към следващия оратор. Имайте предвид, че разполагаме с превод само до 12.45 най-късно. comes from uh, Madrid Фернандо Пуерто, директор на делегацията на Върховния съвет на търговските камери към Европейския съюз. Ще говори сега. Той е работил много с испански бизнес и по-конкретно малките и средни предприятия. Има много важни елементи в е, неговата автобиография. Той е работил и с Европейския парламент. И с господин Барон Креспо. Добре дошъл. Господин Фернандес, заповядайте. Благодаря, господин председател. Като си има предвид, че разполагаме с малко време, ще ви оставя моя писмен текст, ще го предоставя на докладчика и на председателя и ще направя обобщение. Господин председател, господин докладчик, дами и господа, бих искал да ви благодаря за възможността, която ми давате да се изкажа пред вашата комисия за да мога да ви дам нашето становище за стратегиите на Европейския съюз за подобряването на търговския обмен и на инвестициите между Европейския съюз и средиземноморските държави. Първо искам да направя едно разграничаване между проблемите на малките и средни предприятия в Европа, които наистина се сблъскват с проблеми, да разграничаване между тези проблеми и проблемите на малките и средни предприятия от другия бряг на Средиземно море. Европейските организации които представляват малките и средни предприятия, участват в два вида европейски стратегии. На бързичко ще кажа. Ние сме в контакт с комисията, която в момента, впрочем, преразглежда Small Business Act, акта за малките и средни предприятия. Ние сътрудничим с комисията в тази връзка и освен това участваме в усъвременяването на европейската политика за съседство. В първия случай искаме да облегчим живота на европейските предприятия, а от другата страна, благодарение на политиката за съседство, искаме да предоставим на нашите колеги, т.е. на малките и средни предприятия от другия бряг на Средиземно море, нашия опит, за да можем да ги подпомогнем в тяхното развитие. И така, има две стратегии, които са сближени стратегията за съседство и стратегията за акта за малките и средни предприятия. Всичко това го правим в европейските търговски камери въз основа на три основни принципа. Важно е да се припомнят за политиката за съседство основно. Всяка нова акция, всяко ново действие в политиките трябва всъщност да допълва всичко това, което вече е направено. Втория принцип трябва всички инициативи да имат една европейска принадена стойност и това именно да разграничава новата инициатива, а не всички инициативи да се конкурират. Трябва наистина да има европейски изменения, европейски принос. Освен това, всички инициативи трябва да се основават на публично-частното партньорство. Днес в изказването си ще е, говоря за отношенията между Европа и е, Южното Средиземноморие – и съответно ще направя един бърз преглед на различните европейски инициативи, които вече съществуват. С цел развиване на евросредиземноморските отношения. След това ще посветя част от изказването си на частните е, предприятия и освен това ще ви кажа какво търговските камери правят и накрая, разбира се, ще завърша с конкретни предложения. Комисията оповести новата си стратегия за политиката на съседство и ние от наша страна се питаме в тази връзка дали става дума за някаква частична прогноза на тази политика, от преди няколко години или става въпрос за нещо съвсем ново? Във всеки случай, така както се каза и тази сутрин, борбата срещу авторитарните е, движения, които се развиха в южно-средиземноморските държави, се пренесе и в Европа. Сериозни сътресения се е, установиха и именно тези сътресения нарекохме арабска пролет. Това ни накара да умислим постулата, който защитавахме до сега и да преразгледаме изобщо евросредиземноморските отношения. Ще разгледам поредица инициативи, които съществуват, които са предприемани в миналото и ще кажа, че всъщност няма конкретни резултати от тези инициативи. От една страна, обществата на от Средиземноморието наистина познаха много е, сериозни е, движения, но нашите европейски инициативи не се развиха по същия начин и не проследиха това движение. Средиземноморието винаги е било много е, важен момент в европейските външни отношения. Това въжи, разбира се, за големите държави Франция, Испания и Италия. И точно там са се породили инициативите. През 1995 година е голямата инициатива, която добре познаваме като Барселонски процес. След това се създава и Съюза за Средиземноморието. През 2008 френското председателство лансира Съюза за Средиземноморието с цел да се стигне по-далеч и да се заличат лошите резултати на до тогавашните инициативи. Но всичко това някак си обърка нещата. Последните председателства на съвета положиха известни усилия за да се насити работата на Съюза Средиземноморието. Говоря тук за създадения секретарят е, постоянно в Барселона. Но всъщност е, европейските измерения на този съюз не беше достатъчно добре е, определено. Има и политически проблеми, и економическата криза. Всичко това не доведе до очакваните резултати. И тук просто ще цитирам невъзможността да се организира среща на високо равнище на държавните правителствени глави от този съюз. Беше отлагана няколко пъти такава среща. Да се надяваме, че новия генерален секретар на Съюза Средиземорието морето който встъпи в длъжност на 1 юли, ще бъде способен да деблокира това положение. Трябва да добавим към тази картина на интеррегионална политика двустранните политики, които също не доведаха до добри резултати. Разбира се, имаше среща на високо равнище в Марокко през 2010 година наистина предостави се някакъв статут на Марокко, след това същия статут се предостави на Тунис и на Египет, но продължаваме да очакваме конкретизация на всичко това. Споразуменията, които бяха предвидени, не са подписани. Същото въжи и за Либия, същото въжи и за Алжир. За Алжир, просто алжирското правителство счита, че споразумението за асоцииране трябва да се преразгледа Същото въжи за Израел, защото е, самия процес за асоцииране е преустановен. Така че всичко това наистина не води до оптимизъм и картината е доста мрачна, бих казал. Но въпреки това трябва да приветстваме новите инициативи, именно за да се обнови европейската политика за съседство. За какво мисля тук? Говоря за стратегията, инициирана от госпожа Аштон, която иска да обнови политиката си за съседство Трябва да направим всичко възможно, за да могат тези нови инициативи наистина да доведат до резултат, а не да станат нова брънка в веригата от разочарование, за която ви говоря. Знаете, господин председател, че от край време търговците винаги са поставили интересите на търговските си предприятия отвъд политиката – отвъд всякакви политически съображения. Именно това позволи на търговията в Средиземноморието да бъде активна. И мисля, че това позволява да се сближат много повече е, народите в един регион, отколкото политическите споразумения. И сега, ако говорим за малки и средни предприятия, нека кажа, че се опитваме да действаме заедно с нашите колеги от двете страни на Средиземно море, но действаме също така и с публичния сектор, защото мислим, че всички инициативи, взети заедно, ще позволи успеха. В рамките на Средиземноморето испанските търговски палати винаги са работили с колегите си от другия бряг. Имаме много давнашни отношения. Това вече се каза испанските търговци организират търговски изложения с всички средиземноморски страни всяка година. Освен това имаме и двустранна спогодба за сътрудничество. И трябва да кажа, че нашата Европейска асоциация на търговските палати в Европа обединява 800 търговски палати от е, цяла Европа и представлява подкрепа на Мед Алианс. Това е консорциум, който обхваща Анима, мрежа за инвестиции. Също така създадена друга мрежа за инвестиции в Барселона, Асоциация на търговските промишлени палати от двете страни на Средиземно море. Съществува една нова конкретна инициатива, която предвижда среща в Александрия в Египет в септември на която ще се съберат също всички държави от Средиземноморието. Това са частни инициативи и като ги цитирам, исках само да кажа, че за да се развива търговския обмен от двата бряга на Средиземно море, трябва наистина да заложим на частните инициативи. И така остава ми много малко време, господин председателю. И за това ще се опитам да ви представя нашите приоритети – ще ги намерите и в доклада, но все пак искам да подчертая някои от тях. Трябва да се засили регионалното измерение на европейската политика за съседство. Трябва също така да се гарантира и да се засили ролята на Европа за Средиземноморието – за да се обединят различните проекти. От наша страна, Европейските търговски палати, ние се опитваме да е, стартираме една економическа дипломация с всички държави от този регион, успоредно с Европейската служба за външно действие на госпожа Аштън, т.е. с службата на комисията. За малките и средни предприятия и с това ще приключа – Впрочем, много често имаме склонност да забравим, че най-простичките проблеми всъщност блокират отношенията. Затова е много важно да се разрешат всички транспортни проблеми. Това е от съществено значение, за да могат средиземноморските страни да изнасят към Европа. Съществуват три проекта. Новата инфраструктурна мрежа в Европа е, ще бъде въведена и говорим именно за подкрепа на тези свързващи проекти. А освен това, нека да погледнем и проблемите свързани с правната сигурност, защото никога няма да се инвестира в една държава или да търгува, ако не му се гарантира съществуването на бързо съдопроизводство, което да може да разреши всякакви проблеми, ако възникват такива. И имам още много неща да ви кажа, но във всеки случай търговските палати разполагат с програми за инвестиции и за насърчаване на износа, имат също така арбитражни структури. Всички тези структури са на разположение на търговските палати от другия бряг на Средиземноморието и разбира се ще предам цялата тази информация на докладчика, за да може да я включи в своя доклад и евентуално да намерят място също така в документа за европейската политика за съседство. Благодаря ви за презентацията и последно професор Шейк Рухо, който е от Тунис. Той преподава международна економика и финанси в Париж ангажира и в инвестиционно банкиране. Много активни участия има и в областта на медиите. Тоест една богата биография. Имате думата. Ще ви помоля да се придържате към регламента. Иначе другите няма да имат останало време. Ukrainian countries we elected to use the PowerPoint. Ние Предпочитах да използва PowerPoint за по-кратко. Господин председателю, господин докладчик, дами и господа, членове на Европейския парламент. Моментът сега е много важен за мен като личност, защото нося една снимка от 38 година в Тунис, заедно с водачи на профсъюзите, снимани с един млад 24 годишен журналист, баща ми. И носят а, а, постер Искаме Туниски парламент. 38 година. Едва сега. Тази година ще имаме своя първи истински парламент. Благодаря ви, че ме поканихте тук. Аз синът на този млад журналист, се намирам сега в храма на парламентаризма. Благодаря ви за поканата. Търговия и инвестиции за промяна. И тук аз ще направя следното. Ще се опитам да ви обясня защо достоинството е толкова важно в търсенето на демокрация – but it is a win-win uh, situation between the, the southern Mediterranean and Europe. Излизането от кризата е особено важно и това ще е предмет също на обсъждане от мен. И а, на последно място, а, демокрацията не е лукс, тя е средство за а, стабилност и за това цената на недом, недемократичността е много а, важна. Аз се явявам тук не като официално лице и ще говоря много откровенно. Само когато има избори и министрите се назначават от парламента, и тъй като аз съм професор само, ще говоря откровено, пак повтарям, някои държави в Европа казаха, ние не го виждаме да се случва в Южното Черноморие, Средиземноморие. Тези държави често са помогнали диктатурите да останат на място дълги години, давайки им милите... военно обучение, военно оборудване. Значи демокрацията можеше да се случи много по-рано. и всичко това си има цена. За съжаление, тя се плаща от народите на Южното Средиземноморие и не се разпределя справедливо. Сега, нека обясна какво означава термина арабска пролет, макар че той е а, опасен, защото после има есен – е зима и вчера някой спомена това. Между а, ресурсите, за извли... които се извличат и които се изнасят, а, разликата след това традиционното изпълнителски, традиционните изпълнителски фирми и наистина устойчивата пътека към, човешкото, а, към развитието на човешкия капитал. Всичко започна в един малък град където един господин се запали, един млад човек се запали. Значи това беше проява на достоинство. То означава а, едно подновено представителство в парламента. Образование също на, на, и на мъжете, и на жените. Благодаря на предходния оратор от Египет, че го подчертава. Достоинство също, достоинството има и економическа страна. Доброто управление или лошото управление, лошото управление коства спадане на 3%, 3% на ръста всяка година според проучвания на Световната банка, което ще рече, че вместо 5% вместо 8 нарастваме с 5%, което ще рече, че всички, които искат да намерят ново, завършили и искат да намерят работни места, не могат да го направят. И за това напускат и отиват с тези нестабилни лодки, отиват към собствената си смърт понякога и акустират в Лампедуза. А това щеше да е добро за страната и за Европа. Отворени граници в Южното море. Много скъпо е, когато виждаме как Марокко и Алжир не могат да а, търгуват помежду си, защото трябва да се мине през Марсилия. 500 000 либийци сега се намират е, в а, Тунис но ние се надяваме, че това няма да преустанови търговията между Тунис и Либия. 5 плюс 5, 10% говорим. Two hours away from Europe. That would be great for everybody. So emergence is the real stability. Ето ви една таблица, която статистическа, която показва, че Северът е богат с 8,4 трилиона долара а, БВП, ю, Юга е с една трета. А, дохода на глава от население на юга е само е 8% от този на севера. Но аз го виждам като положителен знак, защото тук наистина може да се постигнем напредък. Днеска това, което ви предлагам е част от едно изследване на форума в Давос. Аз съм член на група изследователи и ние разглеждаме как ще ще изглеждат Средиземноморския север и юг през 2300. В синьо е южният ръб или бряг. Имаме две точки ръст на економическа стабилност с резултат от структурните промени от преди 20 години. Но освен това, ще видим, че има начини да растем заедно. Арабския свят днес е стигнал третата стъпка. Ще използвам един израз на Франс Фано. Той е написал нещо, една книга. Ощетените в света. И казал, след това е написал втора книга – Black Skin, White Masks, черна кожа, бели маски казва не започвайте да организирате економиките си за полза на други, а не на хората, не на народа ви. А именно това се случи в повечето държави на Средиземноморието, което доведе до така наречената арабска пролет – каква бе цената? Цената е пропуснати възможности от едно до три поколения от Средиземноморска, подсахарска Африка отново да бъде поробена економически, и военно и политически. И наистина в самата сърцевина на Европа да се отрази това. Трябва да се стремим към създаване на работни места, на балансирано развитие. И не става дума за преодоляване на препятствията само. Тук днес картината на инвестициите в Тунис, в Тунис изглежда, както виждате, най-големият инвеститор от Европа е Франция, след това Великобритания, Италия, Швейцария и други. Но инвес... Ти дори идват и от Персийския залив. Аз искам да кажа, че Южно-Средиземноморския ръб може да играе много важна роля благодарение на парите от Близкия а, изток, които да се използват в областта тук, именно в Северното Средиземноморие и в Сахарския район. Тези средства започнаха да влияят и върху цените. Двете области, в които инвестициите на а, южните фондове за обогатяване, така наречените Southern Wealth Funds, виждате в а, синьо Северна Америка, в червено а, Тихоокеанска Азия. И това тази графика показва добър а, шанс за Средиземноморието. Виждаме Европа в съотношение с Южното Средиземноморие. Цифрата обаче има тенденция да спадне през годините – Китайският дял, който беше само 7%, продължава да се увеличава. Този на Индия а, превишава този на Европа. Предложението на преждеговорившия беше а, за обмен между двете банки а, в района на Средиземноморието и така. А, 2030 година или да се изнасят ресурси, в резултат на което или ще се забогатаем, или ще обеднеем. Подизпълнителски договори няма да са достатъчни само. И третата опция, която трябва да, за която трябва да помисля там – Хората хората е с така наречените разделени брегове. Северна Африка, подсахарска Африка и, и, и а, Близкия изток ще нарастват. И ето ни примера на Турция. Света се променя, спадат империи, ще споделя с вас част от едно писмо от бившия президент Рейган до Клинтън от 1993 година, публикувано в Нью Йорк Таймс. Той, господин Рейган, съветва господин Клинтън, като му казва, че се връща някъде преди 80-те години и дава за пример арабски историк Халдун, който казва, че в началото на, на империята данъците бяха ниски, а приходите високи. В края на империята бе обратното. Така че днес ние можем да а, решим да се обединим не посредством краткосрочни решения, а в дългосрочен план. Ако видим какви са дефицитите в света днес, къде, а, къде ги има Китай, Япония, петролоизносителните страни имат голям дефицит. Спрямо САЩ, Европейския съюз е на второ място. Един моряк на военния кораб Куинси в Персийския залив е направил тази снимка през 1945 година след Ялта. Президента Рузвелт говори с представител на арабските лидери – ще се изнася петрол в Саудитска Арабия, според, за да се задоволят интересите на Америка. Стабилността на решимите в Персийският залив трябваше да бъдат наистина гарантирани от Съединените щати. Когато а, се случи преврата срещу шаха в Иран, както знаете, с помощта на Съединените щати, той бе възстановен на властта и накрая ще кажа, ние сме в един свят, в който има нов север и нов юг и една линия, център в Европа. Ако Европа се обедини с новите новото Северно Средиземноморие и Сахарска област, ние ще сме част от е, това ново възобновяване а, днес в е, виждате каква е картината на политическите партии, които сега се борят да спечелят е, изборите. Не се плашете от зеления цвят, тези пет исламистски партии. Те са демократични исламистски, исламистски партии. Те няма да управляват страната. Thank you very much. I am among... Благодаря. Да продължим нататък. Сега се обръщам към депутатите, членове на нашата комисия, ако обичате кратки въпроси или коментари, защото ни изтича времето. Няма желаящи, ще остава докладчика за най-накрая. Сега да поискаме комисията. Игнасио Матия. Отново ви приветствам с добре дошъл. Благодаря много, професор Морери. Много се радвам, че имам възможност да говоря за реакцията в областта на търговската политика на историческите събития от южната страна на Средиземно море. Председателят прекъсва, за да попита какъв е проблемът с звука. Ще говори за два конкретни въпроса. Първо, какво може да се направи възможно най-кратко, когато казвам възможно най-кратко, имам предвид през следващата година и какви трябва да са мерките за следващите дни, за средносрочния план? Как можем да се ангажираме с партньорите от южната страна на Средиземно море, където тече економическа и демократична реформа? По първия въпрос, три неща. Първо, трябва да покажем готовността на Европейския съюз да отвори своите пазари за конкуренция от страните от южната страна на Средиземно море. Тези страни се намират в различно положение в зависимост от това дали или не са сключили споразумения за селското стопанство с Европейския съюз. Тунис и Марокко, например, все още не са сключили такива споразумения. ни заяви, че ще започне преговори след изборите през ноември, когато се изясни положението политически. Що се отнася до Марокко, топката е в нашото поле. Ние трябва да вземем решение е, и по-конкретно Европейски парламент трябва да вземе решение за начало на преговорите. Затова изслужването днес е особено полезно. Второ, правилата за происход. Имаме безмитен достъп за промишлените стоки, но от доста време страните от Северна Африка твърдят, че е важно да се опростят тези правила. Много важно е Европейската комисия да разгледа тези предложения и да започне преговорите възможно най-бързо, за да може да се постигне обща система за правилата за происход за страните от региона. На трето място услугите и инвестициите. Това е най-големият пропуск, който трябва да се запълни в нашите отношения. От известно време се работи по въпроса, но няма голям напредък. По отношение на Египет и Тунис трябва да се чака нещата да се изяснят. Но в в случая на Марокко имаме възможност да напреднем значително по тези преговори и това ще даде важен сигнал за целия регион. Това са възможностите в средносрочен план. Но трябва да сме по-амбициозни. Да предлагаме повече, да получаваме повече за да можем да работим с страните от Северна Африка, където тъкат демократични реформи. За това трябва да се проведе много задълбочен дебат, включително и с Европейски парламент. Така че нека да представя някои идеи. Първо, трябва ни яснота по отношение на економическите перспективи и трябва да се даде ясен знак, че тези пазари могат а, да се надяват в един момент в бъдещето да се интегрират към вътрешния пазар на Европейския съюз. Голямата част от бариерите са по-скоро нетарифни бариери, нетарифни бариери и трябва да намерим начин да представим на страните на Юго-Средиземно море е една постепенна възможност да се интегрират към вътрешния пазар е, или по-скоро към единия пазар на Европейския съюз. Това означава, че има три основни цели. Първо, по-добър достъп до пазара на е, Европейския съюз, т.е. преодоляване на бариерите. Второ, по-добър по-добра бизнес среда, т.е. повече възможности европейците да инвестират в страните от Северна Африка. И трето, да се подкрепи процес на вътрешни реформи, за да се подобри економическото управление, прозрачността и конкуренцията. Конкурентоспособността. Затова трябва да се говори за техническите бариери, инвестициите, е, конкуренцията, обществените поръчки и прочие. Тези елементи са важни за всички елементи на пазара. Затова е, трябва да се работи интензивно с тези страни. Също време обаче няма смисъл да се започват а, преговорите без те да се подготвят достатъчно добре. Така че има си някои политически условия. Е много важно в момента, в който се е, изберат новите управляващи да започнат преговорите. Търговската политика е само един от инструментите, които можем да използваме. И аз се съсредоточих върху нея, но има и други елементи, партньорство за мобилност, финансови елементи и прочи. Но аз исках да се занимая конкретно с предизвикателствата в търговската политика. Генерална дирекция търговия ще работи през следващите няколко месеца за изготвяне на предложения към съвета за мандати и за нови преговори с страните от Северна Африка. Благодаря. Благодаря, господин Гарсия. който говори за мерките в областта на търговската политика за сътрудничество с страните от Северна Африка. А сега давам думата на госпожа Мажоренко от Европейската служба за външна дейност. Благодаря, господин председателю, и добро утро на всички. Добър ден на всички. Дадахме добър отговор на въпроса как можем да укрепим взаимоотношенията си с а, нашите южни партньори в съобщението, което издадахме през май. Двата принципа, залегнали в това съобщение, би трябвало да ни помогнат да установим партньорство, истинско партньорство, почиващо на това, което госпожа Аштан обича да нарича взаимна отчетност или отговорност. Трябва да се базира на взаимен ангажимент да се създаде устойчива демокрация, спазване на човешките права и върховенство на закона. На второ място трябва да бъде партньорство, базирано на, на разнообразие, да се вземат предвид е, винаги възможностите, амбициите на партньора но и също на някаква повишена условност. Тук Игнацио говори за това, докладчикът също господин Реналди също го а, засегна. Ключовият елемент на новият а, ни подход включва три, елем... четири... три извинете, елемента. Подкрепа за дъл... задълбочена и устойчива демокрация, подкрепа второ място а, към пътя на тези държави към устойчиво економическо и социално развитие. Мисля, че това го подчертаха всички преждеговоривши тази сутрин, а това е наистина ключов елемент. И това, което също искаме да направим, да укрепим двете регионални измерения, изтока е, и из юга, и особено да обърнем внимание на отзвука в юга. Как да подкрепим тези държави? На това трябва да се обърне внимание. Всички сме разочаровани, когато нашите финансови институции не реагират бързо и достатъчно целево. Така че ние търсим да видим как да реагираме по-добре и по-бързо. И сега ще се спра на конкретни предложения, които сме, с които излизаме и които са нови. И изграждайки една демокрация, гледаме възможност е, за създаване на Европейския фонд за демокрация, European Endowment for Democracy, в подкрепа на политически партии, нерегистрирани е, нпо също, което ще ни даде възможност да и отидем извън обичайния си ресорт, в който действаме също искаме да се фокусираме най-вече от, е, върху подкрепата за гражданското общество и сега търсим начини за създаване на специален инструмент за гражданското общество, който да е в помощ на гражданското общество. И както бе споменато и преди мен, ще се ангажираме и а, политическо сътрудничество в областта на сигурността на международни форуми с нашите партньори, по-тесен по двустранен, двустранен политически диалог, за да, на, така, да влезат нашите взаимоотношения в по-здраво русло. Укрепване на, на рамката, политическата рамка с цел економически ръст. А с това сме били винаги ангажирани и едно искане от двама от ораторите а, да се насърчи инвестиционен климат, който да насърчава а, предприемачеството и добрата среда в обществото. И, и върху това ще се съсредоточираме, съсредоточим инвестиции и бизнес сътрудничество. Да подкреп, подкрепа на малки и средни предприятия. Имаме няколко идеи. Една от тях е възможно финансираща роля на инвестиционните фондове на Европейския съюз и особено рисково финансиране в малки и средни предприятия. Тук един от ораторите го каза, колко ще бъде полезно за задвижване на економическия ръст. Игнацио се спря и на укрепване на търговските връзки, затова няма да го споменавам в друга област използваме едно ужасно име сектор Cooperation, казва ораторката, сътрудничество в секторите, новации, научно-изследователска работа и технологии, околна среда, екология, енергия, енергетика, транспорт. И също разглеждаме възможността за насърчаване мобилността и повишаване мобилността на хората, като използваме съществуващите възможности, но и включвайки в нашите взаимоотношения партньорството за мобилност. Ще се направим всичко максимално по силите си. Искам като последни думи да се върна на един от ключовите принципи. Как ще прилагаме тази условност? Всички знаем, принципа морфомо или колкото повече, толкова повече, но има и принцип колкото мал, по-малко, толкова по-малко. Значи да не вземаме много строги решения, за да не а, попречим и да не провалим сектора, а, вече започналите на реформи. Прилагането на условност значи повишаване или понижаване на нивата на подкрепа – но ние ще измерваме напредъка и ще трябва да установим репери и също да сме да проследим дали плана за действия се изпълнява във всичките му четири елемента – и идваме в ситуация, при която трябва да вземем решение или да спрем подкрепата за правителствата, или да преоценим взаимоотношенията си с дадената страна, като огледаме всички области, които вече изброих. Някои от е, критериите или реперите ще ги намерите в нашето съобщение. Те са е, определят политическата условност или състояние на нещата, по-точно conditionality, свобода на изборите, на асоциирането, на волеизявата, как се осъществява върховенството на закона, дали има независима съдебна власт и дали хората имат право на справедлив процес, какви мерки се вземат срещу а, корупцията, как работи полицията или правоохранителните органи. Това са, факти, това са основните репери, които, по които ще следим как протичат нашите взаимоотношения и по които ще оценяваме а, прогреса. Това наред с политическите а, критерии ще имаме и критерии за всеки сектор – как текат преговорите нашите колеги в Генерална дирекция търговия, сигурно са, ще огледат положителните стъпки, които съответната държава е предприела в хода на подготовката за преговори. Т.е. заедно с колегите от Генерална дирекция търговия ще обсъдим и политическите си, и специфичните а, браншови съображения. Но ясно е също, и това са последните ми думи, че трябва да продължим да работим с силен ангажимент във всички страни. На най-основното ниво е да се поддържат контакти, да има канали за контакти, а на най-високо ниво, както Игнацио каза, да имаме вече една перспектива тази страна да провежда по-тясна интеграция с Европейския съюз. Надявам се, че новата политика ще ни даде възможност да нагодим нашите взаимоотношения според нуждите на всяка страна и да можем да откликваме на нуждите на нашите партньори. Благодаря много, че ни казах, разказахте за програмите и проектите на службата за външни действия на Европейския съюз ЕАС. Поради сега благодарение на щедростта на преводачите, казва председателя, ще имаме общ допълнително време. 16 минути. Давам на всеки от нашите гости две минути, точно, казва председателя, за последни бележки и накрая ще дам 5 минути на докладчика да обобщи тази много интересна дискусия. И в същия ред доктор Ерик Берглов. Последно послание, две минути. Where Oh, he left, so. Доктор Берглов, вече не е в залата. Госпожа Асфър. Просто исках да кажа, че можем много да говорим, можем да пишем много стратегии, но най-важният въпрос е как можем да приложим тези стратегии защото това са чудесни намерения, но трябва да доведат до нещо реално, за реалните хора. Арабската пролет дойде от хората, а не от елитите. И целта трябва да ни е да постигнем една реална демокрация. И ако има едно меню, от което можете да избирате най-различни ястия, ако не го разбирате, ако не можете да го прочетете, значи всъщност това не е демокрация, защото вие Имате право да изберете, но на практика не знаете между какво избирате. Истинската демокрация е информиран и независим избор. Независим включително и економически, финансово. Затова е много важно да има економическо развитие, основано на върховенство на закон, демокрацията и областяване на жените, младежите и всички останали – и Европа да отвори пазарите си за нашите продукти. Образовайте хората, обучете ги, кажете им какво точно искате като стандарти и там нататък отворете пазарите си за нас. Благодаря. Председателят, благодаря. Давам думата на Фернандо Пуерто. Благодаря, господин председател. Искам само да кажа, че за наше са изключително важно да има по-добра координация между различните европейски политики, а именно акта за малките и средни предприятия, новата политика за добросъседство и прочие. Това е много важно. Още нещо. Защо смятаме, че генералният секретар на съвета за Средиземноморието трябва да играе важна роля. И на трето място важно е да се разяснят тези инициативи на юг от Средиземноморието, за да е ясно точно какво се прави. Благодаря много за това лаконично изказване и сега давам думата на господин Шекрухо. Искам да говоря за две неща. Нещо, което е спешно и нещо, което е важно. Е много е важно да се работи с банката за реконструкция и развитие, защото тя е единствената многосредна институция, която не само финансира растежа, но финансира прехода от диктатура към демокрация. Това е единствената институция, която го прави. Дори Световната банка не прави такива неща. Така че, ако Европейската банка за развитие и реконструкция започне да работи в страните от Северна Африка, това ще е много важен знак за нас. И така, дами и господа, депутати в Европейски парламент, подкрепете положителната роля на Европа, а не само и, и се опитайте да преодолеете отрицателния имидж на страните от Северна Африка, който редовно се свързва в медиите с тероризъм. Помислете си за буквата J. Това е една буква, която символизира кривата на инвестициите и печалбите. Ако едно, ако отглеждате децата си, когато ги пратите в университета, вашите пари отиват надолу, защото инвестирате в тяхното бъдеще, но след като завършат, парите започват да се покачват и така се рисува горната част на буквата J. Госпожа Лагард е, е невероятна личност и тя ясно показа на тези страни, които избраха пъти към демокрацията, че демокрацията е добра инвестиция и че Джей кривата няма нужда да слиза твърде ниско. Благодаря. Отлично казано, демокрацията е добра инвестиция. Дам думата на докладчика Никола Ригналди за последни коментари. Благодаря, господин председател. Няма какво толкова да кажа. Много интересно изслушване, изключително вдъхновяващо, много подробни изказвания. Събрахме много идеи и се надявам, че ще успеем да ги обобщим, защото нашия доклад също има за цел да представи някои новаторски предложения за сътрудничеството с страните от региона и развитието на демокрацията там. По отношение на казаното от господин Берглов, напълно съм съгласен с казаното от господин Шейкруху за Европейската банка за възстановяване и развитие. Тя е от огромно значение за бъдещето развитие на региона. времено, във връзка с коментара на господин Бърглов. Действително, съвсем ясно е, че Северна Африка не е източна Европа. Има доста различни традиции, доста различни практики в управлението. И това представлява едно ново предизвикателство за нас. Но за финансовите ни институции най-важното предизвикателство е как точно да се направи така, че финансовите ресурси, изпратени към средиземноморските страни, да не се използват като лос на властта от страна на неколцина олигархи, а да станат един действителен инструмент за постигане на прозрачност и за економическо развитие цялото общество. Много често, дори когато няма корупция, средствата, предоставени чрез нашите финансови институции, реално не играе онази динамизиращ не играят онази динамизираща роля, която бихме искали да играят. Оценявам много всички направени изявления и искам да кажа, че съм съгласен с господин Поерто, че е, да, има толкова много инициативи, е, Страшно много неща се случват и може би това, което е необходимо на този етап е първо да се направи една оценка с партньорите от Северна Африка, за да се види кои елементи са добри и кои не чак толкова. Да се анализират проектите и програмите и да се постигне някакъв синтез и по-голяма координация, някакъв вид обобщаване на различните инструменти, с които разполагаме. Така че съгласен съм с казаното от вас и това ще стане елемент на нашия доклад за инфраструктурните и транспортни пътища между двата бряга на Средиземно море. Благодаря много и на Амания и на професор Шей Круху. Те бяха ясни е, и точни и ни представиха картина на действителността и на това какво е необходимо. Практическите проекти, действително приложение, за да може да се достигнат онези, които до сега не са били достигани от нашата търговска политика. И точно това е едно липсващо звено тук. А, именно това, че има толкова много потенциални партньори, до които все още не сме достигнали. Друго важно нещо. Много ясно бе заявено, че търговията е безсмислена, ако не се обвърже с ценностите. Търговията и ценностите е, могат да действат само ръка за ръка, ако искаме да постигнем действителен економически растеж и действителна стабилност. Що се отнася до казаното от господин Берсер, ние вече разговаряхме с него и лично. Съгласен съм с много от нещата, които той каза. Те ще бъдат отразени в бюджета. Да, важно е да се действа по отношение на нетарифните бариери. Друго нещо, което а, намерих за изключително интересно, бе в коментара, направен от госпожа Мажоренко. Има много въпроси, които трябва да бъдат зададени. Председателят казва да, но няма време за това. Важно е да се развият всички отношения. Съгласни сме, тук има голяма промяна и за Европейския съюз, и за комисията и тя е добре дошла. Същевременно бихме искали да видим всичко това на практика да се прилага. The, the, the benchmarks, uh, in the sense the benchmark needs to be much better precised. И мисля, че трябва да се прецизират показателите за измерване на резултатите. Имаме няколко въпроса за ролята на Европейския парламент в този процес, именно за показателите, за начина по който да се вземат решения на тема Less for Less или More for More. Също така, трябва да се е, види какви е, са най-подходящите отношения между службата за външни дейности и Генерална дирекция търговия, защото това са две различни елемента на комисията, две различни бюджетни пера и различни служители на място. Така че е важно всичко това да се координира добре. Благодаря много на коментарите. За коментарите. Ясно е, че ни трябва повече новаторство в подхода. Председателят благодаря. Господа и дами, да, демокрацията е добра инвестиция и Европейския съюз трябва да инвестира в демократичния преход на юг от Средиземно море, защото всички сме съгласни, че тук става дума не само за а, свобода на избора, за политическо участие, политически институции, независима съдебна власт, но и, и най-вече да се откликне на очакванията на хората да се подобри техния стандарт на живот – да не бъдат гладни, е, да не бъдат безработни, да има къде да живеят, да имат образование. Демократичният преход може да се окаже изложен на риск иначе. И затова със собственото си благо Европейския съюз трябва да инвестира в, тази демократич... в този демократичен преход. Затова търговията и, отно... и инвестициите са толкова важни. Благодаря много на всички участници и особено на гостите оратори. Това беше изслушване от много високо качество. Благодаря много. за